Przewodniczący! Председателят. Ами, не виждам всички да стават. Колежанки и колегов. Добре дошли, дами и господа. Възобновявам сесията. Възобновявам сесията на Европейския парламент, прекъсната на 25 ноември. Протоколът е раздаден. Има ли забележки? Няма. Протоколът се счита за прият. Мога да ви дам следната информация преди да преминем към дневния ред. В четвъртък председателския съвет взе решение да проведе дебат по доклада Яндреевска, както и доклада Трюпел по бюджета 2011 година. Дебатът е насрочен за сряда. Утре ще проведем дебат по, за, по заседанието за климатичните промени в Канкун. Беше постигнат известен напредък. Там присъстваше доста голяма делегация от Европейския парламент и колегите са сред нас. Заедно с комисария Хедегард ние ще установим до доколко сме удовлетворени и какво следва да се направи преди конференцията в Южна Африка. Трето съобщение. Избрахме Гиермо Париняс за носител на наградата Сахаров. За съжаление, той не може да бъде тук в сряда. Аз призовах лично президента на Куба Роу Кастро. Надяваме се, че леди Аштен ще отбележи трудностите на господин Паринес и невъзможността му да бъде тук и се надявам, че ще повдигне въпроса в бъдещите взаимоотношения с Куба. Ако господин Париняс тръгне след няколко часа, той ще може да дойде тук. Преди 20 години, на 30 декември 1981 година, в Полша беше обявено военно положение. Хиляди активисти бяха арестувани, мнозина загинаха. Отдаваме почет на унези, които отдадаха живота си, за да спасят Европа от комунистическо иго. След поведението на Готфри Бум в пленарната зала на 24 ноември 2010 година и след отказа му да се извини за думите си, аз реших в съответствие с член 9 на правилника да му се удържат дневните надбавки за 7 дни. Подписването на правни актове в съответствие с обикновената законодателна процедура. 10 акта по обикновената законодателна процедура ще бъдат подписани в съответствие с член 70 и 4 от правилника на парламента. Заглавието на тези актове ще бъдат публикувани в протокол от това задание. А Паскал Груни ме уведоми за желанието си да бъде освободена от място си в Европейския парламент след избора и в Френския парламент. Парламентът отбелязва значението й и в съответствие с член 7 алинея 2 за избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщо избирателно право и член четвърти мястото и се обявява за свободно, считано 14 декември. Групата Алде ме уведоми, че господин Ван Бален е назначен в интерпарламентарната делегация за, отношения, за взаимоотношения с Афганистан на мястото на господин Хагланд. Има ли коментари по този въпрос? Няма. Назначението се счита за утвърдено. Промени в дневния ред. Дами и господа, окончателният дневен ред беше прият от председателския съвет на 9 декември в съответствие с член 173. Окончателният дневен ред ви е раздаден. Няма промени по отношение на програмата за понеделник и вторник. За сряда групата на Европейската народна партия Християн-демократи помоли за доклад от господин Сайер за контрол от страна на държавите членки върху изпълнителните правомощия да бъде включен в дневния ред. Дам думата на господин Сайер да направи предложение в този смисъл. Да, господин председател, както казахте, нашата група моли регламента за изпълнително правомощие да бъде включен в дневния ред. Това не е поискане на моята група, но поискане на няколко други групи, които подкрепят тази идея.